Buonasera. Добър ден на всички. Нека да започнем заседанието. Основните въпроси, които ще разгледаме на това заседание, са доклада за директивата за управление на отпадъците на Утур Грайс. Ще гласуваме по него. Също въпроса за бързоскоростната ЖП мрежа между Торино и Лион. Също доклада за посещението в България през юли. Имаме предвидена среща с Елина Липкович, омбудсмана на Полша. Ще разгледаме доста въпроси, свързани с хомофобията, с неравноправието между половете, много екологични теми в Австрия и другите. Има и други важни теми, които също са от интерес. И така, читаме, че дневният ред е прият. Имаме три половин дни и на 6 ще имаме заседания по прилагането на Хартата за основните права заедно с Европейската комисия. Надявам се, че колегите ще вземат участие най-вече в сутрешното заседание. Полският омбудсман Илена Липович ще говори пред нас утре сутринта. Тогава ще разгледаме някои от петиции от Полша. Ние планирахме това да се проведе точно по този начин, за да може да стане в присъствието на, на полския омбудсман. Точка 10 е отложена по искане на вносители, както и по искане на господин Анкес. Много от петиционерите са тук. Те ще участват в заседанието ни днес по 6, 7, 16, 17, 23, 25, 27, 29 и 32. Сега трябва да приемем протокола от 8 септември. Ако нямате възражения, считаме протокола за прият. Благодаря ви. Трета точка. Както обикновено, приложенията са раздадени. и моля да ми кажете какво е мнението ви за тях, е, най-вече за отговорите на въпроса на Тагабал след е, решението на Съда на Европейския съюз е, по въпроса, който поставя вносителят на петицията. Ако никой няма желание да вземе думата, можем да преминем веднага към пета точка – Пета точка е докладът за прилагането на директивата за управление на отпадъците. Докладчик е колегата от Оргайс. Искам да му дам думата, след което ще преминем към гласуване. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на всички. Просто искам да поблагодаря, както всъщност вече съм правил, за сътрудничеството, за съдействието, получено от секретарията и от всички политически групи при изработването на този доклад. Днес обаче, преди гласуването, все пак бих искал да добавя и още нещо, госпожо председател. Изненадата ми, изненадата ми, озадачен съм, при това съм докладчик, озадачен съм, значи, защото през последните дни на миналата седмица в ЕНП получихме сведения за това, че една колега е представила няколко изменения. Нещо, което много ме озадачи, защото още от самото начало аз бях на разположение на абсолютно всички за срещи. Три пъти се срещнах с докладчиците в Сянка. След това продължих да информирам, да осведомявам, да се срещам и след всички, значи, тези мои действия отбелязвам с голяма изненада, че тази колега се срещна с други евродепутати зад гърба ми при това, без да доведе до моето знание. Срещна се, значи, тайно с други колеги и заедно изработиха изменения. И тази госпожа има име и презиме. Това е госпожа Меркис от групата на социалистите. Определено това не е начин да се действа. Казвам го без каквато и е да била горчилка, без желание да се заяждам, но не се прави така просто. Можехме да работим заедно, можехме да се споразумеем още от самото начало за тези изменения. Пак повтарям, определено не обичам да ми се налага да взимам такива решения, но позволете, госпожо председател, да реша сега да изразя негодование от подобен начин на действие. Никога не се е правило така, никога не са се е, събирали разни групички по глите на колуарите да се надумват и наговарят. Моля, госпожо председател, за да не служи това за прецедент и за да не се повтаря подобен вид поведение, моля да останете с добрия спомен от добрата атмосфера, в която протече разписването на този доклад, сътрудничеството между всички политически групи, включително независимите, господин Салавракос, Обединената левица, социалистите, всички останали бяха много обзети от голям дух на съдействие. Нито един от а, нас не заслужаваше да се поведе една такава шумкарска война по колуарите, както каквато всъщност видяхме, че се получи. Благодаря. Колега Итургайс, Благодаря, колега Итургайс. Благодаря ви за свършената работа. Искам да благодаря също на секретарията. Сега ще преминем към гласуване. Госпожа Алкен, преди това. Ще говоря на датски. Искам да кажа две неща относно предложението на Итургайса. Искам най-напред да му благодаря за доброто сътрудничество. Имахме отлично сътрудничество при изготвянето на доклада, но също време искам да кажа, че не всичко мина добре. Човек е член на комисията, и остава с впечатлението, че са се извършвали неща зад гърба ни. Трябва да спрем да не действаме нерегламентирано, както имаше случаи в миналото. Добре е да се каже, че всичко е минало добре. Радвам се, че нещата тръгват Считам, че от сега нататък нещата ще вървят по-добре и отново искам да благодаря за свършената работа. Благодаря на колегата Алкен. Не бих искал да спирам дебата, но все пак това е време за гласуване. Господин Бощинаро поиска думата. Моля да бъдете кратък. Аз не искам да навлизам в, в полемика. Аз внимателно изслушах казаното от господин Итургайс като заместник-председател. Тъй като Джудит Маркес не е в залата и не може да представи своята гледна точка, считам, че не е много коректно да водим такава дискусия в момента. Климата на доверие, на сътрудничество трябва винаги да преобладава в всички обстоятелства – и при всички действия от нашата комисия по петициите. Благодаря. Да, съгласен съм, че не трябва да обсъждаме сега, но просто да отговоря на приятеля Бостинаров. Смятам, че нещата са още по-страшни, защото просто става дума не само за колега, която иска да подаде изменения, и вместо да се обърне към мен като докладчик, се обръща към колеги и скришно, без наше знание, подготвя изменения, които изменения, които днес на всичкото отгоре не идва да гласува. Извинявам се, че толкова дълго се изказвах. Ne discuteremo poi in un'altra sede, se condivido con il collega Bostino. Бихме могли да говорим по въпроса друг път, но това време не е сега, както каза и господин Бостинаро. Нека да преминем към гласуване. Започваме с 38 изменение на Меркес. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 39-то изменение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 Не беше ясно кой е за втора част. Втора част на 39-то изменение. Гласуваме кой е за. Против.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 против, въздържали се, отхвърля се. 47 на Меркес, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 на Итургайс, кой е за, против, въздържали се, приема се. 49-то на Меркис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51-во на Валиан. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50-то изменение отпада. 52-ро на Булон. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53-то на Меркес. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 54-то на Меркес. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 55-то на Паксас. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 56-то на Валиан. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 57 на Меркес. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 58 на Булон. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 59 на Валиан. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 60-то изменение на Меркес, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-во на Валиан, кой е за, против, въздържали се, приема се. 62 на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. 64-то на Валиан. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65-то на Паксас. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис А. По 29 ти параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към 68 изменение на мерки. С кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 69 на Булон. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение на Дебрун. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето на Меркес. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 4 на Меркис, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 на Меркис, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто на Валиан, кой е за, против, въздържали се, приема се. Седмо на Алфано. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Осмо изменение на Валиан. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Девето изменение на Дебрун. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Десето на Алкен. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 на Алкен. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 на Меркис. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 16 на Валиан. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17 и 18 на Алкен, те са идентични. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 19 на Меркис. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 изменение на Булон. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 21 на Мазони за, против, въздържали се, приема се. 22 на Булон, кой е за, против, въздържали се, приема се. 23 на Мазони, кой е за, против, въздържали се, приема се. 24 и 25 Извинете, не е така. 24-то изменение от Мацони. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25-то на Алкен. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 26-то на Мазони. За, против, възприема се. 27 на Мазони. За, против, въздържали се, приема се. 28 на Дебрун. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 29 на Меркис. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Тристо изменение, като устно изменение. Бихте ли казали за какво става дума? Имате ли някакви възражения? Не. Нека да гласуваме 300 изменение с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 31 изменение на Булон. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33-то изменение и 32 то изменение са идентични. Гласуваме ги заедно. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 34-то изменение и 35-то са еднакви, така че ги гласуваме заедно за, против, въздържали се, приемат се. 36-то изменение на Валиан, кой е за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение на господин Итургайс, кой е за, против, въздържали се, приема се. И изменение 1 на Алфано, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме резолюцията като цяло, кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви, колеги. Благодаря на господин Гайс. Hola, gracias. that microphone is better for you. Colleghi, introdurrei il punto 6 all'ordine. Драги колеги, да кажа няколко думи по 6 точка от дневния ред. Това е петиция 924 от 2011 година, внесена от господин Пескот, Моля ви за ред в залата, колеги. И така, от името на Европейския съюз на слепите и Кралския национален институт на слепите хора. Давам думата на Баркли Френд, един от вносителите, за 5 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, уважаеми европейски депутати, казвам се Кристофър Френд. Аз съм гражданин на Обединеното кралство с увредено зрение и днес говоря от името, в качеството си на председател на Съюза на слепите по въпроса за кампанията за достъпа до книги на хора с зрителни увреждания и дислексия. Обречени сме на живот в една литературна и културна пустиня, защото издателите, които а, държат правата в този случай, не разпространяват на пазара достъпни за нас формати на 95%, подчертавам 95% от всички произведения, които издават. Уважаема госпожо председател, скъпи членове на комисията, много ви моля за момент да си представите, че Малко по-нататък, през тази седмица, влизате в обществената си библиотека и установявате, че 95% от всички книги са закопчани и заключени, така, щото да не можете да ги вземете и да ги прочетете. Как ще се почувствате? Разочаровани, ядосани, обект на дискриминация. Хората, които нямат достъп до печата, са особено разочаровани и разтревожени. Ние искаме да разполагаме с възможността да влезем в обществена библиотека или в книжарница и да вземем или да закупим последния бестселър – който е достъпен а, за нашите роднини и всички останали хора в града. Страните по Международната организация за интелектуална собственост в момента а, обсъждат международен инструмент за, за авторските права, който ще се превърне в а, една много важна част от окончателното решение на глада за книги. Това решение бе е, предложено за първи път преди 27 години в един доклад, който беше е, поръчан съвместно от е, Международната организация по интелектуална собственост и ЮНЕСКО. През май 2011 година Европейският парламент чрез член 70 от доклада си разширяване на потенциала на културните и творческите индустрии призова официално преговарящия екип на Европейския съюз в Международната организация за интелектуална собственост да подкрепи един договор в а, полза на а, лицата лишени от възможност да четат. Призовавам ви, госпожо председател, да и за да обърнете внимание на а, екипа по преговорите, който не се придържа към а, призива на парламента. Нека да цитирам пряко е, изказването на един от екипа, който каза Европейския съюз и държавите членки продължават да поддържат формата на препоръката. Да, винаги е, получавам отговор, че препоръката е, е незадължаващо законодателство и е, може да влезе в сила е, много по-бързо. Същевременно обаче преговарящите от страна на Европейския съюз, които не подкрепят идеята за договор, от друга страна са в подкрепа на подписването на договор за аудиовизуални произведения. Именно договорите, а не а, препоръките са това, което изискват и на което настояват носителите на правата. Само така те ще бъдат защитени. И а, правата на слепите а, е, трябва да бъдат а, е, защитавани по същия начин, както и а, е, аудиовизуалните произведения, защото в противен случай действията на Европейския съюз са в разрез с хартата а, на основните права, и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Над 100 от а, страните, а, от членовете на организацията, подкрепят формата на а, договор, ако той бъде подписан. До края на 2012 година може да бъде сложен край на глада за книги. Европейския съюз на слепите и Световния а, съюз на слепите, както и колегите ни от Организацията за дислексията, а, отчитат отбелязания напредък през последната конференция на Международната организация през юни. Държавите членки на Световната организация по интелектуална собственост успяха да достигнат до известно съгласие за текст, който в крайна сметка да има задължителен характер. Ако Европа не подходи отговорно към даването възможност на лицата, които не могат да четат, като избере а, второразряден документ, който дава единствено а, препоръки, ние, чрез тази петиция, се обръщаме към вас, госпожо председател, бихме искали да се повдигне устен, устен въпрос а, с съпътстваща го резолюция на а, предстоящо пленарно заседание на Европейския парламент. Благодаря ви, председателката. Благодаря ви. за обстойното изложение. Сега се обръщаме към представителя на Европейската комисия господин Макени от Главна дирекция Пазари. Thank You, Mrs. Chairman. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за казаното вашата комисия днес. Искам да започна заявявайки, че Европейската комисия е изцяло ангажирана в усилията да се сложи край на липсата на достъп до печатни издания. Ние работим в рамките, както извън рамките на Европейския съюз. В рамките на Европейския съюз комисията предприе редица важни стъпки. И тук бих искала да спомена унези от тях, които са пряко свързани с въпроса, поставен от носителя на петицията, а именно усилията в сферата на авторското право. Има и усилия в други области, които се предприемат от комисията, от други генерални дирекции, като Генерална дирекция правосъдие, но аз няма да се спирам тези въпроси на този етап. Ако бъдат поставени въпроси, ще се радвам да отговорям. Що се отнася до авторското право, за което се отнася внесената петиция, ние вече имаме законодателство на ниво Европейския съюз, което предоставя възможност на държавите членки да ограничат правата на авторите в полза на лица с увреждания, включително хора, които имат затруднения с четенето. Всички държави членки са наложили такива ограничения на авторското право ние насърчаваме трансфера през границите на книги в добър формат. Ние насърчаваме диалог между хората, които имат затруднение с четенето и издателите. Беше изготвен Европейски меморандум за разбирателство относно а, работа а, с а, лицата, имащи затруднения с изчетенето, подписано от комисаря Барние, както и от представители на Европейския съюз на слепите и Асоциацията на хората с дислексия. Имаше също представители на издателите, на авторите, на Дружествата за колективно управление на авторски права. Всички, които имаха желание да работят с да работят с нас за практическото реализиране на този меморандум, имаха тази възможност, като се съгласят да се създаде една мрежа, която да позволи обмен на книги, които да могат да се ползват от хора, които имат увреждане в зрението. Те трябва да ги предлагат в специален формат, който да позволява такъв достъп. Извън Европейския съюз, госпожо председател, и в външните ни дейности ние се насочваме, колкото е възможно по-положително и активно, към провеждане на дискусии в рамките на Световната организация за интелектуална собственост. Работим за приемането на международен инструмент, който да облагодетелства лицата, имащи затруднения с използването на печатни издания. Договаряме се с държавите членки. Комисията има споделена ни правомощия с държавите членки в тази област и трябва да получи мандат от съвета, за да води преговори. През първата половина на 2011 година Европейския съюз и Европейската комисия като негов представител и като представител на държавите членки работиха с Бразилия, с Мексико, с САЩ, както и с редица други страни в африканската група в рамките на Световната организация за интелектуална собственост, за да се предвижат напред дискусиите в рамките на организацията. Ние трябва да подчертаем този факт, тъй като ни позволи тази група страни да постигнат консенсусен текст, който да представят на постоянната комисия по авторското право, която проведе заседание през юни на тази година. Тази работа беше особено важна за напредъка в преговорите и стана с пълното участие при водещата роля на Европейския съюз и държавите членки. Сега това е консенсусен документ за ограниченията и изключенията като международен инструмент и е одобрен от Европейския съюз и държавите членки също от Австралия, Бразилия, Чили, Еквадор, Норвегия, Руската федерация, САЩ и други страни. Дискусиите по този текст ще продължат през месец ноември на следващата среща на ВИПО и комисията ще координира работата с държавите членки, каква позиция да заеме. На този етап Европейската комисия не разполага с достатъчна подкрепа в съвета да води преговори за цялостен договор, но комисията счита, че е в интерес на Европейския съюз да продължи да се работи по подобряването на текста в максимална степен за да гарантираме една солидна основа за постигането на бъдещо споразумение. Това можем да докладваме от страна на Европейската комисия за постигнатото до момента. Председателката, благодаря. Мисля, че имаме е, също представител на Генерална дирекция Основни права и от Генерална дирекция Правосъдие, господин Сувела. Нямам какво да добавя, освен ако няма някакъв конкретен въпрос към мен. Нямам какво да а, добавя към това, което каза колегата от главна дирекция Пазар. Благодаря. Ладно. Ами, Allora, su sollecitazione eventualmente interviene. Е, hanno chiesto la parola, ha chiesto la parola la collega De Brun. Добре, ако има въпрос, е, комисията ще отговори на него. Имате думата за въпроси. Благодаря. Много се впечатлих от е, примера на вносителя с общинската библиотека. Аз ходя в моята такава доста често и определено няма да се почувствам никак добре, ако отида там и 95% от книгите ги няма или не са достъпни за мен. А много внимателно изслушах отговора на комисията, която ясно каза, че съвета поставя позицията при преговорите. Това, което обаче не каза комисията е какво биха предпочели от собствената си гледна точка. Дали биха предпочели да се заеме а, позицията за а, сключване на договор, а не приемането на препоръки? Мисля, че ние като парламентарна комисия ясно сме а, подчертавали, че бихме искали комисията да заема максимално силна позиция. Бихме искали още веднъж да подчертаем това. Но а като се има предвид, че комисията също ясно каза, че съвета определя позицията при преговорите, би трябвало а, да отправим и запитване до съвета. Трябва да разгледаме това като вариант. Ще спра до тук и а, е, бих искала да чуя е, какво е конкретното гледище на комисията по отношение на позицията а, е, при а, преговорите, въпреки че това не се определя от тях. Госпожа Алкен е следващия оратор. Аз внимателно проследи казаното от госпожа Дебрун току-що. Трябва да споменем също, че парламентът е за един правно обвързащ договор. Ние гласувахме в този смисъл. Ако комисията забравя, че парламентът е част от целия процес, не трябва само да се е, гледат е, блокиращите действия на съвета, трябва да се гледа и към Европейския парламент. Европейския съюз ратифицира конвенцията за правата на хората с увреждания през януари на тоящата година. В член 30 се казва, че правата за интелектуална собственост не трябва да създават дискриминационни условия за лицата с увреждания за получаване на достъп до творби на културата и изкуството. Защо комисията не поеме водеща позиция да помогне на хората с увреждания, да им окаже подкрепа, като подкрепи позицията на Европейския парламент. Очаквам отговорите преди да поставя допълнителни въпроси, ако се налага. Благодаря. Колегата Вертман има думата. Да, благодаря. Искам да се извиня на първо място за дрезгавия си глас. По същество сега искам да подкрепя казаното от преждеговорившето и аз много се трогнах от образа за библиотеката и за читателят, който няма какво да прави там. Аз съм читателка по призвание и смятам, че четенето е основно човешко право. Не само 95% от книгите да са затворени, да не могат да се ползват. Нека да си представим нещо друго, освен това. Нека да си представим, че не всички, а дори само двама имат един такъв проблем. Важното е, че има човешка нужда и една литература, едни литературни произведения, които са обречени на откъслечен достъп. Не всички могат да ги прочетат. А сега по въпроса за финансовото измерение. Определено е важно всички, които имат такъв вид затруднения или такъв вид увреждания, от които не сме застраховани никой от нас, за съжаление, важно е, значи, да бъдат всички защитени. Един път си сложих очила за четене, за... даде ми ги една приятелка на 80 години и видях тогава как се вижда. Спомням си за това преживяване и от тогава съм много солидарно настроена и смятам, че наистина има обект на дискриминация. Има хора обект на дискриминация по този повод. Достъпът до културата е основно човешко право, което в нашия случай, в случая на нашите примери, се оказва потъпкано. Благодаря. <coughs> Е, Благодаря, госпожо председател. Всичко, което исках аз да кажа, вече го казаха преждеговорившите, просто подкрепям тяхното становище. И подчертавам, че не е достойно за едно демократично общество част от а, неговите граждани да са изолирани и част от културното наследство също да е изолирано. Смятам за удовлетворителна позицията на комисията, но липсва действие – из, изглежда сякаш, че Европейският съюз в този смисъл е изолиран в световен контекст. Не само, че не черпим от световната практика, а и нямаме собствено становище по въпроса. Аз си отбелязах пет пункта, по които бихме могли да работим и да започнем още от сега взаимодействие с Еврокомисията, след което да помислим за законодателната форма, която да вземе това наше действие и накрая да преценим дали като парламент не бихме могли да се възползваме от така нареченото право на законодателна инициатива. Непряко право. Не разбирам защо комисията не подема такава инициатива, но имаме правото пък ние да се ангажираме с въпросната инициатива и ако в този случай получим отказ, то тогава комисията трябва да даде обяснение за този си отказ. Ето с това бихме могли да задоволим вносителя на жалбата, според чието думи се оказва, че всичко предприето до момента сякаш не дава резултат. За това смятам, че ние трябва да го тласнем напред. В демократично съвременно общество като нашето това е просто немислимо. Благодаря. Нито Европейския парламент, нито Европейската комисия могат да останат слепи и глухи. Със сигурност не. Без да обиждам когото и да е. Току-що генерална дирекция търговия ни каза, че това е въпрос на търговията. Това е невероятно. Мисля, че ние тук говорим за една морална задънена улица. Има милиони хора, които нямат елементарното право да се запознаят с световното културно наследство, защото имат някакво увреждане а, и защото книгите не са в формат, който е достъпен за тях. Можем да гледаме на това само като търговски въпрос, след като а, можем да изнасяме книги, които се отпечатват на Браил а, в е, Европа и се изнасят в други части на света. И да говорим, че това е само чисто търговски въпрос. Това е нарушение на човешко право. Европейската комисия ни казва, че трябва да се намери двустранно решение. Държавите членки с страните извън Европейския съюз или Европейската комисия, която заяви, че някои от държавите членки правят всичко възможно, за да може да се подобри положението, докато други не го правят. Е, читам, че това ясно показва на първо място, на първо място, че петицията трябва да остане отворена. На второ място, парламента трябва да се придържа към първоначалната си позиция, а именно да се приеме правно обвързващ е, документ, който да е задължителен за всички държави членки. Книгите, които са публикуване на използвайки брайловата азбука, да се ползват от облегчения, свързани с таксите. Можем ли да си представим, че когато говорим за защита на авторското право, всъщност ние защитаваме правото на малка група хора, които искат да, да печелят а третираме хората, които се нуждаят от нашата подкрепа, като стока. Това е шокиращо и аз не мога да приема подобна позиция от Европейската комисия, така че резол... трябва да остане тази петиция отворена, трябва да има резолюция на Европейския парламент, настояваща да има задължителен правен документ, който да се спазва от всички държави членки, държавите членки от Европейския съюз да могат да предлагат книги в формат, който е достъпен за хората с увредено зрение. Това е най-малкото, което ние бихме могли да направим за тези хора. Благодаря. Благодаря. Това е нещо, това за което говорим е нещо, от което никой от нас не е застрахован. Може да ни се спука кръвоносен съд в окото, например. И а, трябва да подчертаем, да си дадем сметка, че става въпрос за едно основно право. Даването на достъп на слепите и хората с увредено зрение до печатни материали. Ако утре се събудите и не можете да четете вестници, ще се почувствате изолирани. Вие ще бъдете реално отчуждени от ежедневния живот, от социалните дебати, от политическите е, дебати. И такъв вид отчуждение е нещо ужасно. И аз подкрепям вносителя вносителите на петицията. И също призовавам да се приеме акт за задължителен характер, който да гарантира достъп до литература и вестници за всички хора с зрителни увреждания. Следващия оратор. Благодаря, че пак ми дадохте думата. А искам да подчертая нещо, което каза господин Бостинаро и малко да се задълбоча. Като се говори е, за търговията и е, проблемите в кавички, в кавички на е, издателствата, мисля, че всички е, добре знаем, че издателствата е, не са в е, някакво особено економическо затруднение. Биха могли да си позволят е, малко благотворителна дейност и да почнат да издават твърбите и е, под друга форма Трябва обаче известна готовност. Е, е, може би трябва да се свържем с тях, да ги подготвим, за да е, са склонни да предприемат такова благотворително действие. Госпожа Алфано е следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. И слушах колегите, които вече взеха думата и Спомена се правото на образование, правото на култура. Но, а, особено ме разтревожи това, което каза комисията. Правото на култура не е, търго... не е предмет на търговия. И тук не става просто за а, дискриминация. Отнемането на достъпа до образование и култура а всъщност опоручава собствената ни възможност да изнасяме а, културни произведения и а, също а, ще се окаже пагубно за бъдещите а, поколения. Госпожа Алкен отново има думата. Един конкретен въпрос към Главна дирекция правосъдие. Защо комисията настоява да разглежда този въпрос само в контекста на вътрешния пазар, след като е ясно, че той е свързан и с основните права и с дискриминацията, или по-скоро не дискриминацията. Мисля, че е особено неприятно и дори е, срамно, че е, остава е, толкова ограничен поглед е, по този въпрос е, не се разглежда в контекста на правата на човека. Благодаря, госпожа Алкен. Е, нека отново да зададем думата на представителя на Главна дирекция правосъдие и вътрешен ред. Благодаря ви много. Аз не считам, че никога не сме казвали, че това е въпрос само на вътрешния пазар. Не сме го правили и няма и да го направим. Никъде не е писано и казано подобно нещо. Благодаря. Non era sufficiente la domanda, evidentemente. Allora, eh, per... Да, не беше много дълго. Сега трябва да преформулираме въпроса и да зададем въпроса отново към комисията госпожа Дебрун първо и след това вносителя на петицията. Аз поставих въпрос към комисията. Няма значение кой представители на комисията ще отговори на този въпрос. Аз попитах каква е позицията според Европейската комисия за водене на преговори в рамките на Световната организация за интелектуална собственост. Някой от комисията ще отговори ли на въпроса на госпожа Дебрун? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни дадохте възможност да поясним няколко елемента, които трябва да бъдат пояснени след изслушаните изказвания от евродепутатите. Най-напред искам да кажа, че Европейската комисия изцяло чита, че действията, които предприема в подкрепа на лицата с увреждания, са в съответствие с задълженията им за спазване на Конвенцията на ООН за спазване правата на лицата с увреждания, както и Хартата за основните права. Няма никакво позваване на търговската политика, ние гледаме на въпроса поставен от петиционера от гледната точка, свързана с петицията. Става дума за ограниченията и изключенията от авторското право. Ето защо ние се насочихме към този въпрос по този начин. Изглежда липсва яснота относно ситуацията вътре в Европейския съюз и ситуацията на международно ниво. В рамките на Европейския съюз, както комисията подчертава в изказването си, ние имаме вече директива. Това е директивата, свързана с хармонизирането на някои аспекти на авторското право и информационното общество, което позволява да се налагат някои изключения ограничения на авторското право, що се отнася до лица с увредено зрение. Така че това, това, по което работи Европейската комисия, освен прилагането на директивата от страна на държавите членки, е да улесни практическите мерки, които са необходими за обмен на книги в специализиран формат. Това не е въпрос, който се решава от комисията, не се управлява от комисията. Комисията не е тази, която ще решава кои книги се търсят от лицата с увредено зрение но ние доведохме до приемането на меморандум за разбирателство с всички заинтересовани страни, включително организацията, представлявана от носители на петицията, за създаване на мрежа от посредници, които се ползват от доверие, за да може да се обменя такава информация. И издателите, трябва да се съгласят за представянето на книгите в специален формат. Когато разгледаме международното ниво, както казах, това е сфера, в която комисията преговаря заедно с държавите членки, защото имаме споделена отговорност в това отношение. Това какво желая комисията в рамките на ВИПО, желанието на комисията която счита, че трябва да се положат огромни усилия, за да се улесни разпространението на книги в специален формат, но за целта е необходимо да има, има един стабилен текст. Ние полагаме тези усилия и, както казах в встъпителното изказване от името на комисията, Особени усилия бяха положени в първата половина на настоящата година, за да се стигне до консенсусен текст, който сега е на масата на преговорите. Преди такъв нямаше това. Беше постигнато благодарение на решаващата намеса на комисията на срещата в Бруклин. Що се отнася до това, за какъв инструмент говорим, Разбира се, понякога може да се разчита като декларация на намеренията или като възможен задължителен договор. Ние трябва да сме наясно какво е съдържанието на текста, което ще ни позволи да а, има доверие между заинтересованите страни, ангажираност от тяхна страна за водене на преговорите. Това е позицията на Европейската комисия към момента и ние ще продължим да бъдем цяло ангажирани да се постигне на международно ниво това, което вече съществува на ниво Европейски съюз. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Алкен, ще бъда много кратка. Аз читам, че в вашия отговор вие имате основания по отношение на правата на човека. Вие наблягате на авторските права, а не на основните права. Вие ни казахте също защо комисията не предлага конвенция въпреки че парламентът е в подкрепа. Ако гледате на въпроса от гледна точка на основните права и след това разгледате и авторските права, виждаме, че има сблъсък между тях. Но вие тръгвате по-скоро от авторското право за ограничаване на тези права. Направете нещо по-различно. Надявам се, че сега ще насочите вниманието си по-скоро към основните права. Това да бъде основата, от която да тръгвате. И именно това казахте в двата отговора, които ни дадохте тук. Давам думата на един от другите вносители на петицията. Благодаря. Зная, че времето е много кратко. Искам да кажа две неща. Комисията спомена диалога с заинтересованите страни, меморандума за разбирателство, което нашите организации подписаха с издателите през 2010 година. В присъствието на комисията имаше много шум. А, ние трябваше да спрем участието си в диалога и в а, работата по обмена на файлове а, съгласно лицензи. Тук става дума за лицензии, а не права на, на, на авторски права. Но а, това се раздухва. Казва се, че вече няма нужда от закон, защото всичко вървеше добре по време на диалога. Но ние не сме си разменили нито една книга. Зная, че диалога, лицензите са нещо добро, но това не може да замени един задължаващ договор в рамките на Световната организация по интелектуална собственост. Беше спомената директивата за авторските права, изключенията, които са предвидени по нея. Това е добра система, прилага се в държавите членки. Две трети от страните в света обаче нямат предвидени изключения. Договора, който предлагаме, ще позволи да се договорят такива изключения с другите страни и ще ни позволи да можем да разменяме книги извън Европейския съюз. Диалога не може да направи това, колкото и добри да са лицензите. Лицензите ще решат някои от проблемите ни, но не всички. Ние се нуждаем от закон за достъп. Това трябва да бъде сериозен, твърд закон. Благодаря, казва председателката. Няма никакво съмнение, че тази петиция получи единодушна подкрепа в рамките на комисията ни. Всички са съгласни, че трябва да ускорим работата, за да се стигне до законодателно признаване на правата на вносителите на петицията. Беше направено предложение също комисията на комисията да бъде възложена задачата да работи по предлагането на някаква форма на закон в тази област. Две неща могат да се направят. Въпрос към Европейската комисия първо, за да получим по-детайлен списък от техните аргументи за да сме наясно каква е основата, върху която да се разглеждат поставените от петиционера въпросите. С въпроси свързани не само с търговските аспекти. Трябва да има законодателно предложение по въпроса, така че оставяме петицията отворена, ако сте съгласни, колеги, и ще изготвим устен въпрос към Европейската комисия. Искам да благодаря на вносителите на петицията и преминаваме към следващата точка от е, дневния ни ред. Имаме една поредица от е, петиции, които ще бъдат разгледани съвместно. Те са по точка 7 от дневния ред – Имам също съобщение от вносителите на, на петициите. Благодаря, че ми представихте тази информация. Не разполагаме с много време. Изслушвали сме тези вносители многократно преди. Благодаря ви за положените усилия и за това ви моля да не говорите твърде детайлно, това, което трябва да направим на този етап е да получим актуална информация от страна на комисията и от другите присъстващи. Това е във ваш интерес, вместо отново да се излагат основанията за вашата петиция. Но ще започнем с господин Пауло Приери един от носителите. Искам да го помоля да се придържа към времето. Добър ден на всички. Ще се съобразя с това, което казахте и ще изчета това, което съм си приготвил. Благодаря ви, госпожо председател и уважаеми членове на комисията за тази възможност да ви запознаем с актуалното състояние на исканията, които са залегнали в нашата петиция. Първо бихме искали да изразим възражение с а, новата линия 10Т6 на 31 декември 2010 година а, беше изградена друга линия, която погълна 200 милиона евро. Тя можеше да продължи да се изгражда, а не да започне новата а, линия. Може да се използват и съществуващи тунели защото едва една тринайста от капацитета на съществуващия тунел се оползотворява през 2010 година. Знаем значението на оста север и юг. Така че това ще бъде една линия, която ще има както пътнически, така и товарен поток, доста сериозен. Линията Торино-Милано, Лион обаче ще засегне много сериозно местните общности, ще влезе в нарушение на европейското законодателство и ще доведе до сериозни а, е, разходи и дори загуби за Европейския съюз, както показват обосновките на економическата ефективност. Нищо не се е променило през последните години. Хората са решени, е, тези, които се занимават с това, да изпълнят е, проекта, което няма да доведе до нищо добро, освен за тези, които са финансово заинтересовани. над 100 изследователи е, са изпратили а, писма до правителството и до през, президента на Италия. Мрежата ten 2020 ще се прегледа и ще се преоцени на ниво Европейски съюз. Това ни радва. Италия получи запитване от комисията и молба да докаже, че са извършени дейности през 2008 година. Италианското правителство, вместо да оцени работата, която е свършило, просто започна да копае в долината Суза по изграждането на нов тунел. Италианското правителство демонстрира както арогантност, така и слабост, защото няма как да приобщи на своя страна местните общности, които са против подобни проекти от е, две години. Няма публични средства и разполагаме с едно правителство, което е, е загубило доверието на италианците и е, хвърлянето на вятъра на милиарди евро в този проект ще доведе най-вероятно до неизпълнение по обслужването на държавния дълг на Италия. Често пъти информацията за проекта е подвеждаща. На 6 декември 2011 е, година, например, комисията говори е, за е, провеждането на консултации с местните общности. Правителството твърди, че такива са проведени, но това не е вярно. Много пъти се е предлагало от страна на местните общности идеята за ползването на изградените вече мрежи. Правителството твърди, че проучва този въпрос, това обаче пак не е вярно повечето от кметовете по, в селищата от долината на Суза, долината Суза а, са против проекта. Имало е а, мирни а, протести, десетки хиляди души а, са а, взели участие. На 3 юли а, беше а, най-големия протест наскоро, който обаче бе прекратен от полицията и службите за сигурност и, и, и то чрез употребата на насилие. в момента се е, охранява а, е, района и то от военни или бивши военни. Девет милиона са освоени а, е, за проучване на изпълнимостта на проекта, а дори а, за сега не са направени и геодезичните заснемания. Италианското правителство очаква Европейския съюз да заплати за целия проект. Ние сме убедени, че Европейската комисия получава меко казано неточна информация от страна на италианското правителство. Ние бихме искали гражданите да вземат участие в процеса на вземане на решения. Комисията ви поиска от Европейската комисия да се занимае с проучването на този въпрос възоснова на а, разискване в Комисията по петициите. Комисията се а, ангажира с получаването, събирането на повече информация, а, така щото да се а, приобщи посети а, местната общност. Това до сега не се е случило. Не сме получили никакъв отклик от а, италианските органи. Уважаеми дами и господа, призоваваме ви а, да осъдите нарушаването на гражданските права на местните общности, в това число чрез военната охрана, полицията, която полицейските служители често пъти са тежко въоръжени, прибягват до използването на палки и сълзотворен газ за потискането на мирните протести на местните общности. Призоваваме ви да разгледате възможностите, които проистичат от Орхуската конвенция и да изискате независима обосновка на економическата ефективност, както и на оценката на околната среда на проекта ТНТ. Италианското правителство популяризира този а, проект. А, съществуват обаче редица конфликти на интересите, които трябва да се разследват много внимателно. Трябва да се разгледа позицията на всички заинтересовани страни, в това число местните общности, строителните предприемачи и, и инициаторите на а, проекта. Все още може да не е започнала реалната работа по а, мрежата Лион Торино. Ние обаче сме сезирали Олаф по въпроса на трите съмнения за злоупотреби, които имаме. Призоваваме също Европейския парламент да провери причината за закъснението на разследването от страна на ОЛАФ. Надяваме се вашата комисия обстойно да се занимае с а, проблема и а, да изиска от а, е, италианското правителство подробна обосновка на позицията си. Над 20 години хората се противопоставят на подобен проект. Не искаме просто а, някакво обещетение за местните общности. Бихме искали да се прекрати тая безсмислена дейност, която освен всичко води и до милитаризиране на района. Благодаря ви за вниманието. Grazie. Eh, il signor Pastorutti. Buon pomeriggio, Presidente membri della Commissione. Добър ден уважаеми господа и госпожи, и господа евродепутати, депутати, госпожо председател. Мисля, че е добре да повторя и аз аргументацията на казуса този път за линия между Венеция и Триест. Имаме поредица конкретни данни, на първо място става дума за проект, който е предложен през декември миналата година. Нямаме альтернативни проучвания, които могат да докажат това, което казваме, но имаме чувството, че е, става дума за проект, който е представен в последния момент и чешката и през глава само и само за да се освоят европейски фондове. Това ни мнение се дължи на факта, че линията е разделена на 4 части и такова нарязване на съвсем малки парчета не е типично, нито го препоръчва италианското законодателство. Затова смятаме, че нещата трябва да бъдат направени наново. Теренът, през който преминава линията е изключително разнообразен. Има вертикални падове, дълбоки падини, които биват прекосявани и от ручи и реки, в резултат на което наносните почви са особено податливи на ерозия. Предвиждат се по този повод строителство на тунели, които пък от своя страна рискуват да пропаднат в кухини или пещери. Кухини и пещери, които не могат да бъдат предвидени преди началото, за чието присъствие не може да се предвиди преди началото на строителните работи, в резултат на което те ще бъдат или много ускъпени, или пък ще се нанесат непоправими щети на околната среда. Тоест, виждате, че проектът още от самото начало бе изключително спорен, както в страната, така и навън. Съществува опозиция на действието на местната администрация, особено в Венеция. Всички смятат, че правилата са еднакви и за тези, които ги разписват, и за тези, които ги изпълняват. По въпроса за транспорта получихме потвърждение от страна администрацията, По въпроса, пак повтарям, за транспорта, администраторите, които управляват италианските железници, потвърдиха, че съществува възможност да се обработват отпадъците и буквално посочиха, че даже не се използват не се пълнят достатъчно вагоните, които изхвърлят отпадъците. Това може да чуете лично, когато ви прожектирам дивидито, което нося със себе си. Оценките на проектите в а, тази система TNT се изработват в Брюксел и тук се оценява, така че особено странно, че не са били отчетени едни такива недомислия и че се е дало, че се е дала зелена светлина по-скоро на политически приоритети. Економическото, економическата ефективност на проекта също е доста съмнителна. За по-малко от 1000 км сме и изхарчили 80 милиона евро. При това само 5% от построените е, железни пътища са използвани. Само 5%. Това се нарича разхищение и няма защо да си позволяваме, особено на днешно време, такъв вид разхищение при положение, че може да се използват альтернативни пътища за транспорт. Непрекъснато всеки ден има протести против неефикасното строителство и против разхищението, особено в времена на такъв висок държавен дълг на Италия. От една страна искат жертви от нас за затягане на коланите, а от друга страна мерките се отнасят само за едни и същи. Държавата не си взима полка и продължава да приема ангажименти за финансиране на такъв вид проекти. Защо нещата не се контролират систематично и последователно? Защо приемаме подобен вид финансиране на строителни работи, които са само единствено бреме за економиката. Не улесняват ничи живот, не са ефикасни. Някои искат допълнително финансиране, а други смятат, че това допълнително финансиране ще дойде единствено и когато докажем, че можем ефикасно да управляваме вече направените в економиката ни инвестиции. Същото се отнася и за нас, така както сме чували, че това се прилага за централноевропейските държави. В Унгария, например, се е стигнало до разрешение за увеличаване, за удължаване на сега съществуващите железници, отколкото, за, отколкото да се построят нови. Можем да помислим, например, за удължаване на съществуващите прости, конвенционални железни пътища, вместо за строителството на нови високоскоростни влакове от по е, 190 км в час такава една скорост, освен това, не може винаги да се развива, особено в толкова гъсто населени региони, като този, за който говорим. Затова, преди да бъде прият някакъв проект, следва добре да се, да се проучи неговата обосновка. По-добре е нещата да се Правят добре от самото начало, след, отколкото след това да се налагат санкции и наказания. Така че призовавам за действие, за да може европейските институции да продължават да се радват на доверие. По въпроса за това дали е допустима петицията 10649, тя според мен трябва да бъде приета за допустима. Благодаря. Uh, има думата комисията. <laughs> Председателят на, представителят на комисията има думата. Мисля, че има важни съобщения от министъра по Министерство на околната среда а, на Италия по тези въпроси. Относно втората ви петиция. Моя колега иска да ви запознае с проучванията, които са извършени, за да ви помогнем да решите какво да правите с резултата. На 19 октомври комисията ще приеме нови насоки за трансевропейските мрежи, ново решение за финансирането и нещо много важно за парламентарния календар по тези въпроси. На 22 и 23 ноември Комисията по транспорта на парламента ще проведе изслушване по тези въпроси. С тези съобщения сега искам да дам думата на моят колега да продължи. Благодаря, госпожа председател. Аз отговарям на второто изказване на ЖП линията Дивача Триеста. относно това понятие е, за е, саламената тактика. Това не е много често използван израз в Италия. Месте Триесте обаче не е случай, който може да наречем е, по този начин. Става дума за разделяне по-скоро на проета. За салами се говори, когато дадена отсечка не се вписва в директивата за ОВОС. Е, има различни процедури между Нестре и Триест, е, между Триест и Девача. Все още това проучване не е започнало, защото трасето не е определено. Все още няма желание да се прави ОВОС, по който и да е участък, поради тази причина. Такъв е случай тук. Е, няма нарушение на директивата за ОВОз. Нека също да кажа, че има скорошно решение от 2009 на Съда на Европейския съюз, че държавите членки не само трябва да събират екологична информация, но да проверяват нейната валидност. В Италия има комисия по въпроса в, комисия, в Министерство на околната среда, която проверява данните и предвижда защитни мерки. Има четири различни процедури за ОВОС, за да се гарантира качеството на подаваните данни. Директивата за ОВОС се отнася до ефекта върху околната среда и здравето на хората. Тя не засяга въпроси, свързани с економическите аспекти. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Фераца, представител на Италианското министерство по транспортна инфраструктура. Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на Министерството по транспортната инфраструктура на Италия. Отговарям за трансевропейските мрежи. Искам да се спра накратко на въпросите поставени е, по железопътната линия Торино-Лион и Триеста е, Дивача. Въпросите се поставят от години пред различни правителства в множествено число на Италия защото това е, са проекти, които датират от 1990 година. Множество италиански администрации се занимаваха с тези проекти. Торино-Лион е много важна железопътна линия, но има също и други амбициозни проекти на територията на Италия и на съседните страни. Работата продължава. Тя се извършва безопасно, за да се гарантира, че инфраструктурните обекти ще бъдат приемливи за хората, през чиято територия преминава. Говорим също и за трансевропейски железопътни линии, например такива свързващи Италия и Австрия. Искам да се огранича в отговора си върху два основни, според мен, въпроса за щетите, които се твърди, че се нанасят. Проектът, който обсъждаме днес след обед, поставен от петиционерите, не е същия проект, който ще бъде изграден между 2005 година и настоящия момент. Множество проучвания и анализи на въздействието са реализирани, които доведоха до одобряването на нов предварителен проект. Той беше прият от Междуведомствената комисия на 3 август 2011 година. Това е цяло различен проект от този, срещу който възразяват вносителите на петицията. Разбира се, ние си взехме предвид бележките на хората, живеещи в долината Суза. Ние внимателно също се запознахме с евентуалните щети, които могат да бъдат нанесени на околната среда от реализирането на проекта. По наше мнение, такива щети няма да бъдат нанесени, защото тези проекти са изготвени в съответствие с европейските изисквания, европейското законодателство, отнасящи се до високоскоростни ЖП линии, които са част от териториалната мрежа в Италия, които получават финансиране от Европейската комисия. 40 подобни проекта в Италия са финансирани. Условията, свързани с изграждането на тунела и съоръженията, които ще бъдат използвани за целта, са същите техники, същото оборудване, което които са използвани при изграждането на метрото в Торино. Това е техника, която ще позволи изграждането на една мрежа по изключително безопасен начин. Въпреки проблемите, които се причиняват от множеството е, туристи новото а, трасе за железопътния тунел. Всъщност ще има и 11 км сухопътен тунел. Има също и тунел, който да гарантира сигурността, така че да се ползва от хората, които използват тунела. Същите условия ще се прилагат и за ЖП, и за шосейният тунел. Особено особените опасности, свързани с железопътния тунел. Става дума за 85% от този тунел, който ще бъде под земята. Има само два участъка, които са на повърхността. Общо 7 км е трасето около Суза и Басано в Торино и по средата на трасето. Това са области, в които живеят хора. Там са изградени множество инфраструктурни обекти. И ние считаме, че работите могат да бъдат извършени съвсем безопасно. Има нужната инфраструктура, нужните пътища. И така, защо ни е необходима тази железопътна линия? Вносителите казват, е, че е, това не е необходимо, защото имаме сходна ЖП линия от 70-те е, години, но всъщност тя е еднопосочна, и тя е на определено ниво над морското равнище. И се налага да използваме два-три локомотива за една композиция, така че това не е конкурентоспособна линия. Не може да се конкурира с другите тунели, които са изградени в Алпите през последните години. Има а, два швейцарски тунела, например, които свързват Швейцария и Италия. До Доморосола е единия, а другият а, по линията свързваща а, Милано и хората, през чието терени преминават, бяха доста доволни от изграждането им. Но няма възможности за разширяване на, на трафика. Когато говорим за доразвитиването на тази стара железопътна линия, имаме предвид 70, 20, 17, 20 милиона население. Това е населението на Холандия и на, на Белгия. Но ние няма просто да прокопаваме дубки в Алпите. Това е подценяване на проблема. Трябва да държим сметка за това, че чрез нашата дейност ние свързваме Европа. Тунелите свързват Италия с останалата част на Европа. Те ще стимулират растежа. Те ще бъдат част от изграждането на единния пазар. Нереализирането на тези тунели ще откъснат Италия от търговските възможности, на европейско е, равнище. Факта, че от 20 години има противопоставяне на изграждането на тези ЖП линии, ЖП линии е, има известна промяна, както вече казах, по отношение на двата обекта. Разбира се, поставят се отново въпроси за щетите, дали има смисъл от тези линии, какви ще бъдат разходите. Всичко беше направено, за да бъде изготвен проект, който ще отчете всички въпроси, свързани с опазването на почвите и на водите. Тези два обекта са резултат от много щателно проучване от Франция, Австрия, Словения, не само на Италия. Т.е. те са част от трансевропейската пътна инфраструктура. Председател... Заместник-председателят Калас ще представи на 19 октомври тези идеи пред Европейския парламент. Ние трябва да сме наясно каква е ролята на европейската транспортна система и на отделните страни за развитието на Европа и растежа в Европа. В това отношение ЖП транспортът е изключително важен, ако искаме да имаме истинска свободна търговия, истински свободен пазар и истински растеж на европейския континент, се нуждаем от тези линии. Аз съм на разположение да отговоря на ваши въпроси, ако имате такива. Сега давам думата на госпожа Вирц. Ja, vielen Dank. Ich bin Mitglied im Umweltausschuss und Stellvertreterin im Verkehrsausschuss. Благодаря, аз съм член на Комисията по околна среда и също съм заместник в Комисията по транспорта. Това, което чух току-що от вносителите е... е нещо, което мога да потвърдя. Определено има разлика между изграждането на високоскоростна железопътна линия, няколко стотици километри дължина или а, работата по съществуващи линии, а, по тяхното усъвременяване и ремонт. Никой не възразява срещу ремонта на съществуващите линии, разбира се. И, а, да, определено има противопоставяне от страна на гражданите и от страна на кметовете, местните кметове. Всъщност има много сериозно противопоставяне. Аз а, съм получавала а, покани от стотици кметове, 100, над 100 кмета, по въпроса за а, отсечката Венеция Триест. Това бяха кметове от всички а, селища по продължението на отсечката. Те познаваха много добре всички съществуващи а, проекти, знаеха какво би, би било въздействието върху околната среда на тази високоскоростна линия. Отрицателно въздействие имам предвид върху градовете, върху общностите, а, върху туризма а тези, които живееха около а, Венеция, казаха, че ще се е, стигне до допълнителни проблеми с питейната вода. Също така се пренасочват е, много от средствата, които иначе биха били предназначени за, разви... за развиването на местния транспорт. Разбирам всички тревоги и е, в момента, в който Италия е в е, економическа криза, определено изглежда, че огромни количества средства трябва да се влеят в тази нова линия дори ако страната трябва да плати едва малък дял от това. Но проекта би имал много лошо въздействие върху околната среда в района. А, така че съвсем разбираема позицията на протестиращите. Има достатъчно съществуващи тунели, има опити а, да се осигури охрана на, а, площа, на площадките, където предстои да се изгражда тунел от страна на полицията. Има арестувани протестиращи граждани, които не са били освободени веднага, са били задържани за известно време. Подобно нещо се е случвало и в Германия. Мерките, правоохранителните мерки не винаги отговарят на правните изисквания. Но факт е, че много сериозно противопоставяне имаме от страна на местната общност, но на местната общност се гледа като на правонарушители, което е погрешен подход. Трябва да кажа, че а, изобщо идеята полицията да охранява един строителен обект е абсолютно неразбираем за мен. Следващия оратор. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви за това, че дадохте възможност на вносителите още веднъж да ни запознаят с актуалната си позиция. Няма какво да допълним или да питаме вносителите. Аз искам да се обърна към комисията и към представителя на Италианското Министерство на транспорта. Не знам дали всъщност са отговорили на основния въпрос, който се повдига от вносителите на петицията. Аз ще се отнеса към Олаф по въпроса за трите жалби, които а, вносителите са подали в ОЛАФ, за да знаем какъв е хода на а, тия преписки. Да видим дали изобщо има смисъл да разчитат на а, отговор от тяхна страна и на такава възможност. Аз не знам италианския представител откъде си е, е си е взел информацията, е, като казва, че старата линия от 1860 година не функционира надежно. че се е, експлуатира само с двойни а, е, локомотиви и така нататък. Аз, доколкото знам, а, е, е напълно а, годна за експлуатация линията. Това, което сподели като факти, а, ми се вижда особено съмнително. Какво трябва да направим? Трябва да се съсредоточим върху това, с което разполагаме. Трябва ни линия, но това е линия, която вече съществува. Защото а, товарният трафик вече е по-малък, вече не съществува толкова товари. И с средствата, които се заделят, може да се модернизира старата линия. И а, никой не говори сериозно за евентуалните опасности говорим за сега единствено за безсмислието на всичките тези действия. Много страни, особено Италия, преживяват много тежък момент. И е, тази решеност да се изпълни един проект, който местните граждани не искат, пренебрегва правата на местните общности да живеят спокойно в района, в който са избрали да си купят домове. Или са наследили дом, домове, или възнамеряват да предадат тези домове на своите деца и внуци. Срамно е наистина, че района е милитаризиран, защото Става въпрос за намерение за мирен протест. С възрастни участници, е, семейства, деца дори, които бяха излезли на протест. Всякакви е, в теории на а, конспирацията. неща, до които може да се стигне или е, неща, които са се случвали в миналото, това е, ми се вижда много а, необосновано. Въпросът е Италия разполага ли със средствата да изгради тая линия? при себе си, защото е нелепо да се очаква а, всичките европейски страни и граждани да а, дадат своя дял а, в изграждането на една нова линия в Италия. По-добре е да се отделят средства за модернизирането на съществуващата линия. Бих искала да разбера по-точно как изследванията, които а, спомена представители на правителството, са били проведени, защото както вече казах, голяма част от участъка, или там където трябва да минае той в бъдеще, се охраняват от полицията в момента. трябва да видим обосновката за тая решеност да не се спира а, дейност, срещу която се противопоставят а, сравнително почти всички. А, получихме доста ясно а, становище от страна на комисията, но мога да кажа а, същото за представителя на италианското правителство. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря на за изказванията, за предоставената информация, за дадените отговори. Искам да се спря на два въпроса, по които ми се струва, че не разполагам с достатъчна информация. Първо, за местните власти, за местното население, в каква степен те са били ангажирани в вземането на решения. Тук а, нямам съвсем ясен отговор. Освен това, получаваме противоречива информация по въпроса. И на второ място за оценката на въздействието върху околната среда. Забелязах, че в отговора на комисията от 2008 година по отношение на петицията на господин Пастероти се казва, че комисията е на мнение, че единен овоз или поредица от такива овоз трябва да отчитат различните участъци, да покриват обаче цялата ЖП линия. Но не разбрах днес дали това вече се е случило или дали ще се случи. Беше споменато за нов механизъм, който съществува, който може би ще реше въпроса, но в отговора от италианските власти не чух такъв отговор. Така че очаквам ясен отговор дали ще има единен овоз или свързани оценки на въздействието, които да отчитат кумулативния ефект върху различните участници, участъци на железопътна линия, която се предлага. Госпожа Ауклен, благодаря и от моя страна за всички изказвания. Този въпрос се разисква в парламента отдавна, някъде около 7 години, ако не греша. Изглежда, че представата е, че се пилеят пари. В Европейския съюз а, а, нямаме закон против подобни идиотщини. Трябва да призовем тази петиция да остане отворена, защото има конкретна нова информация че има преразглеждане на основните насоки за трансевропейските транспортни мрежи и на 19 октомври комисията ще представи своето предложение. Така или иначе би било уместно да оставим петицията отворена, ако постъпят нови данни по въпроса, те могат да бъдат общетени. А иначе трябва да решим дали да бъдат спрени парите преди това да се случи, трябва да имаме пълната картина относно трансевропейските мрежи и финансирането от Европейския съюз. Господин Бостинаро има думата. Само две кратки бележки. Първо, очевидно е, че всяка оценка на въздействието върху околната среда трябва да бъде обсъдена с местните хора и с местните власти. Информацията, която получихме току-що, показва, че такова участие от страна на местните хора и на местните власти не, не е толкова ясно. Видяхме много протестиращи, Видяхме и много кметове. Колегата спомена 100 кмета са се събрали, за да протестират срещу този проект. Ние трябва да изясним дали има участие, дали те са за или са против този проект, тъй като нямаме кой знае колко възможности за преговори или за маневриране от страна на Европейската комисия. Второто ми предложение е в подкрепа на идеите, изразени от ораторите, да оставим отворена петицията, да се опитаме да изясним тези аспекти с компетентните италиански власти, с носителите на петициите. Ако това се случи в страна, която наскоро се присъединила към Европейския съюз, например моята страна Румъния, тогава окей, okay, ще се подобрят нещата някога, но тук става дума за страна основателка на Европейския съюз и изглежда, че европейските закони там трябва да се прилагат правилно. Председателката. С това приключихме изказванията от страна на депутатите и сега искам да дам думата на представителя на Италианското министерство, ако иска да отговори на някой от въпросите. Благодаря. Що се отнася до ОВОС по ЖП линията Торино-Лион от 29 юли е, има е, документ 716. Надявам се, че ще се запознаете с него. Ще получите екземпляр. Казва се, че проекта Торино-Лион не е преминал през ОВОС, което не отговаря на истината. Също се отнася и за Венеция Местре, за Местре Триест, разделена на четири участъка, а няма четири различни основания за изопечаване на данните. Има четири отделни ЖП участъка с различни проблеми и ОВОС, споменат от представители на Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия, е осъществен. Такова проучване е осъществено. Що се отнася документацията, искам да коригирам казаното, че кумулативният ефект от отделните отсечки върху околната среда не е са взети предвид. Това също не е вярно. Твърди се, че няма местно участие и че местните хора не са били ангажирани. Това също не е истина. Те са участвали. А, ние всички добре знаем това. Бяха проведени технически срещи, има обсерватория, бяха проведени консултации. Има известно противопоставяне от местните хора, но да се твърди, че не са проведени консултации, това не го приемам. Председателката, благодаря. Сега давам, давам по една минута на двамата вносители. Да, благодаря. Нещо важно искам да кажа. Не знам дали не знам дали представителя на Транспортното министерство в Италия е в течение на приема на приема, на който се радва този проект, особено в така на разпокъсаният му на парченца вариант. Имам имам обжалване, което е подадено. Мога да ви дам копие и да прецените сам дали е по-добре да се направят 4 овоса по-отделно или не. Това ми е първата бележка. Втората ми бележка е документа, който изпълнява пратих в началото на годината и в който отразява начина по който са предавани всички наши документи на Министерството в срок и в отговор на подадени ни пък на нас жалби от страна на гражданите. От тук на сетне обаче сроковете не бяха спазвани не от нас, а от тези, които подписват авторство на проекта. Ако има нужда, пак ще ги изпратя тези документи, тези копия всъщност, които съм запазил, за да видите входната дата, датата на която са прияти в съответната институция. Потвърждавам, че на, е, в Венеция на, на заседание на Общинската управа е бил обсъждан един, такъв, един от тези наши проекти и всъщност нито една от общините в региона не го е парафирала. Само една община е била за всички останали против. И това само в Венеция. Венеция. Не знам сега дали представителя на Италианското транспортно министерство осъзнава или не осъзнава, знае или не знае за съществуването на тези факто... актове. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор ще бъде много-много кратък, госпожо председател, както ме молите. Наистина положението е, меко казано, особено. Намираме се в Европарламента и очаквахме да получим отговор от страна на Еврокомисията. Получихме някои отговори, други отговори бяха премълчани. Е, изказа се един господин, който показа единствено и само, че нищо не знае прочете каквото му бяха написали и донесе си пиштов. А на всичкото отгоре този пиштов е неверен. Неверен е, казваме го ясно и високо. Ето ви нашите документи, ако искате. Предупреждаваме обаче, че са много и ще трябва 2-3 месеца, за да се проучат непрекъснато ни дават да четем становища на Еврокомисията, а ние искаме резултат, някакво обвързващо законодателство. Такъв вид поведение от страна на комисията всъщност представлява желание да манипулира общественото мнение в лицето на Европарламента. Госпожо Мацони, давам ви тази папка с документи от името на жалбоподавателите, за да се запознаете с нея. Благодаря. Руито коме. Много благодаря, каза председателката. Е, И така, спазихме процедурните правила. в случаите, които са особено спорни и сега така именно се получи. Имахме представител на италианското правителство, представител на комисията, представител на жалбоподавателите. С други думи бяха представени всички страни, ангажирани в този конфликт. Конфликт го наричам, както го нарече и госпожа Аукен, тъй като от 7 години се занимаваме от 7 години, ако не и от повече, обсъждаме тези строителни обекти, както и други строителни обекти всъщност, които са част от европейски проект и представляват израз на политическа воля, изразена от настоящето или от предходните италиански правителства. На 19 ноември е предвидена среща, следващата среща и целта на нашата парламентарна комисия ще бъде отново да благоприятства контакт между засегнатите страни и обмяна на мнение. Така ще го направим, както го правихме и до момента. За това сме записали и тази ваша петиция в в дневния ред. И слушахме ви вас, изслушахме комисията, и слушахме представителя на италианското правителство, с който вие не сте съгласни. Но това е моето предложение за момента. Изслушахме всички страни. Господин Бостинаро предложи да изискаме повече и по-подробна информация от италианските власти. Аз се ангажирам с предаването на тази а, е, молба на господин Бостинаро по-нагоре. Изслушахме конкретни аргументи, конкретни пунктове представени от а, е, жалбоподавателите, така че имаме основание да поискаме, да изискаме по-точно, при това в бързи и спешни срокове, информация от италианските власти. Не си спомням вече кой спомена петицията с песото. Тя също е проучвана от Еврокомисията и ние като парламентарна комисия по петициите изчакаме първо нейното становище. Срокът представлява част от дебата, защото отсечката Венеция Триест бе включена в предходното разпределение. Посочихте, ако не би съм ви разбрала погрешно, че сте се оплакал, влязал сте във връзка с Олаф. След това обаче не можах да разбера до чие знание сте довели вашата тъжба към Олаф. Дали на нас като, като парламентарна комисия или на Еврокомисията. Благодаря ви. И сега Искам да помоля колегите за разрешение да разменя две точки, 8 и 9 от дневния ред, защото за втората петиция, социални въпроси, жалбоподавателят е тук, а пък жалбоподавателя на 8 петиция все още не е пристигнал, така че от дъжливост предлагам да им разменим местата, така че давам думата на господин Навратил да представи петиция 386. Is this working? Yeah, it's on, it's on. Yeah. Buongiorno, signora Mazzoni. Добър ден, госпожа Мацони. Благодаря ви за възможността. Благодаря ви за тази възможност да говоря по а, 386 от 2007 година във връзка с захарната реформа. Захарната реформа има за цел да повиши конкурентоспособността, като насърчи премахването на най-малко ефективните предприятия. Това е похвално, но методологиите и протоколите, които се възприеха, бяха с лошо качество. С лошо качество беше и администрацията на процеса на реформа, което доведе до разрушаването на отрасъла в Ирландия и причиняването на економически щети. Този резултат, особено тревожен, предизвика и нашата петиция. Констатациите на Европейската сметна палата от ноември 2010 година потвърдиха, че има много пропуски в процеса, в това число ползването на устарели и неточни данни. Това се вижда на 24-та страница. Сметната палата установи, че няма економическо основание за закриване на захарния сектор в Ирландия, като се има предвид, че единствената захарна фабрика в Ирландия бе една от най-ефективните в Европа. Всъщност закриването ни върна а, с близо един век преди започването на захарната преработка. Това показва, че не само се е, хвърляни на вятъра европейски средства, но Ирландия е загубила една традиционно местна и устойчива промишленост с много широко економическо и териториално значение, което осигурява пряко и косвено хиляди работни места. Две професионални изследвания за бъдещето на производството на захар в Ирландия бяха публикувани през август и септември тази година и те посочват, че а, обработката на захарно цвекло играе важна роля, важна роля за иронската економика. 640 милиона евро са неоползотворени от фонда за захарната реформа, а пък възстановяването на отрасъла ще струва около 400 милиона. В контекста на заключенията на Сметната палата, смятам, че има основания да поискаме от Европейската комисия да предостави средства за възстановяване на тази така необходима традиционна индустрия. Бихме искали обективно да разгледаме фактите, най-вече доклада на Сметната палата, към който е прикачена таблица в края на моя доклад пък аз съм включил таблица с сведения от този доклад. Бих искал да имате предвид следното. Ако захарната фабрика в Ирландия не беше затворена, през последните 5 години би реализирала около 300, 236 милиона приходи преди данъците. Това изчисление се основава на референтната цена на Европейския съюз. Само, че световните пазарни цени в момента са два пъти по-високи от европейската референтна цена, така че реалната печалба би била много по-висока. Ирландия не е трябвало да бъде лишавана от такава важна промишленост, особено в момент на такива дълбоки економически трудности. Основните принципи на Европейския съюз включват и демокрацията, равните економически възможности и справедливостта. След това, Ирландския референдум от 1972 е, година, който довежда до присъединяването на Ирландия е, към Европейския съюз през 1973 година, се основава на няколко фактори, в това числа и на разбирането, че годишната захарна квота за Ирландия би била 200 000 тона от 9 милиона тона общо производство в Европейския съюз. Европейската захарна реформа изумително, позволи на едно лице с очевиден интерес да се откаже от демократично придобитата от Ирландия захарна квота, без да има изискване да предложи оползотворяване на квотата на друго дружество. Това беше нелепо и това, което постоянно се е, повтаря от европейските органи като извинение е, че съвета не е предвизил механизъм в захарната реформа, който да даде възможност или на комисията, или на държавата членка да се меси в това решение. Това е явно признаване на а, невъзможност за действие. В резултат от това, в момента захарната квота на Ирландия е а, 0 от 14 милиона на европейско равнище. Доклада на Сметната палата показва, че поне в случая на Ирланда, комисията е одобрила устарели и неверни данни Всичките тези данни е, са били не само погрешни, но и е, правно, е, правно спорни, понеже предопределят резултата. Захарната реформа предполага пълно приобщаване на заинтересованите страни, както и разбиране, постигане на разбиране с всички тях. И при все това на шесте национални срещи от миналата зима, които бяха посетени от 2000 растениевъди, им беше а, подчертано, че единствения вариант е прекратяване на производството с обещетение, без да се споменават другите три предвидени от комисията в реформата а, варианти. Комисията трябва да гарантира приобщаване на всички заинтересовани страни в този а, такъв важен момент и бих искал да подчертая, че делегирането на а, отговорности не премахва отговорностите. Отговорите на комисията по всички важни въпроси, повдигнати от Сметната палата, по своята същина бяха по-скоро извинения, а не причини или мотиви. И а, обосновката на закриването на фабриката в Мало, това е точка 30 от доклада, е доста неискрена, като се има предвид, че собственика Greencore PLC инвестира 25 милиона в модернизацията на фабриката. Фабриката в Мало не е трябвало а, да се счита за отговаряща на изискванията за закриване с обещетение. И е така в заключение, е, да се субсидира едно е, нелепо закриване на базата на неверни данни, без обстоен анализ и без приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на реформата, е много по- ниско от стандарта на административна дейност, който нормално да се очаква от Европейската комисията. Заради това захарния отрасъл в Ирландия трябва да се възстанови в Ирландия от страна на комисията, като се предоставят всички необходими за това средства. Госпожо председател, представям тази петиция пред вас и вашата комисия, като призовавам за справедливост и компенсация чрез възстановяване на захарната индустрия от страна на комисията. Благодаря ви за вниманието и предварително ви благодаря за разбирането. Председателката. Благодаря ви. Господин Невратил, за това, че е, ни представихте петицията, сега се обръщаме към комисията. Заповядайте, доктор Фишер. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че съм малко изненадена, тъй като първоначалната петиция на господин Навратил се отнасяше до създаването на индустрия за биогорива в Ирландия. Там собственика на захарната фабрика на Ирландия е имал възможност да го направи, но е избрал варианта изцяло да извади от експлоатация своята фабрика, да закрие фабриката и да получи компенсация, съгласно информацията, която беше получена от ирландското правителство тази фабрика е изцяло изведена от експлоатация и не може да бъде използвана за производство на биогорева. Но никой не пречи на когото и да било да създаде производство на биогорива, в която и да е държава членка, дали има квота или не, няма значение. Господин Навратил днес поставя въпроса за квота за производство на захар за целите на производство на храни. Тук искам да кажа, че Данните, критикували от Сметната палата, се отнасят до оценката на въздействието, извършена от Европейската комисия относно конкурентоспособността на за производителите на захар в държавите членки. Знаете, че квотите са разпределен между 30-40 души, затова е много трудно да се получи надежна информация за маржовете и други подобни аспекти, тъй като тези данни се считат за търговска тайна и съвсем основателно за компаниите. Даните от оценката на въздействието, въпреки че не са съвършени при тези обстоятелства, много по-важно е, че не комисията или който и да било друг, който е взел решението, кои фабрики да бъдат закрити, кои да продължат да работят. Фабриката единственото, която има информацията, за да прецени дали производството е жизнеспособно след реформата при ниската референтна цена. Ето защо аз не виждам по какъв начин Европейската комисия може да бъде критикувана за решения, взети от заинтересовани страни. Те вземат решение къде да използват средствата си. Те са имали възможност да продължат производството на захар, да намалят производството, да намалят потата си, да преминат към производство на биоетанол или пък изцяло да закрият фабриката. Не комисията оказва каквото и да било влияние върху вземането на решението. Искам също да привлека вниманието ви върху факта, че бъдещето на захарните квоти ще бъде част от съобщението на Европейската комисия за развитието на сълскостопанската политика след 2013 година. Това съобщение ще излезе на 12 октомври. Председателката, благодаря. Господин Кели има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря и да отправя комплименти към колегата господин Навратил за това, че постави въпроса от името на нашата страна. Това е национален въпрос, както каза и той. Това не е въпрос на индустрията. Това е въпрос, който буди сериозно безпокойство за мнозина в моята страна. Ние загубихме е, една рентабилна продукция в резултат на политики, които се прилагат на ниво Европейска комисия. Ние загубихме и много други фабрики, много други е, производства поради глобализацията. И не можем да си ги върнем, но тази можем да си я върнем и тя ще бъде много рентабилна. Няма да се нуждаем от е, консен... компенсация от е, този момент нататък от страна на Европейския съюз. Производството на захарно цвекло в Ирландия е добре утвърдено. Семейства се занимават с тази дейност. Имаше фабрики, които бяха закрити. Имаше една предприятие в резултат на промените, само в мало беше казано, въпреки казаното от доктор Фиша, че 25 милиона ще бъдат изразходени от фирмата година преди закриването на фабриката, ако компенсацията не е била достатъчно насърчителна и ако политиката не е била по посока на закриване на захарното производство в Ирландия. Ние искаме това да се промени. И най-добрият е, начин е да съчетаем производството на захар с производството на етанол и на пластмаса. Това са основни продукти, е, не само производство на етанол и прочие. Стига да може да се възстанови дейността на фабриката. Господин Навратил а, каза, а, че има 640 неизползвани, милиона неизползвани в а, фонда за захарната реформа и те ще бъдат върнати в бюджета, ако не се изразползват. 400 милиона ще са достатъчни за възстановяване на производство в Ирландия. Ако това стане, нещата ще се подредят от тук нататък. Но фабриката беше разформирована в двете площадки, за които споменах, поради политиката на Европейския съюз. Може да се възстанови в Мало или някъде друга в Ирландия. Има сега предложение за реформа в ОСП и един от елементите там е свързан с ротацията на посевите но се оказва, че в Ирландия ще има проблем, тъй като не може да се използва в тази ротация производството на цекло. цвекло. Производството на захар в Ирландия е наложително също производство на етанол ще допринесе по един логичен начин за реализирането на стратегия 2020, за която говорим ежедневно тук в Европейския парламент. Мисля, че господин Навратил изложи силни аргументи и се надяваме, че комисията ще разгледа благосклонно това а, искане, защото Взетото решение се базираше на погрешни данни, това беше установено миналия ноември от Сметната палата. Фабриката беше закрита, това беше отбелязано и за това трябва да получим компенсация, да се възстанови правосъдието за Ирландия като държава, като ни се помогне да възстановим производството на захар. Благодаря ви. Председателката, благодаря колега Кели. Господин Принегас. Госпожа. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че Европейската сметна палата подкрепя доста ясно петицията, в която се изисква независима обосновка на цифрите, която става въпрос за такива големи европейски средства. Естествено, че трябва да се гарантира, че в бъдещето в реформата на ОСП промените са смислени и изпълними захарната реформа вземете, например. Реформи, които промерките са стрували 1 милиард и 200 милиона повече, отколкото е било предвидено. Закриването на а, фабриката в Мало а, води до а, загубата на а, над 3000 работни места и също засяга 3700 земеделски производители на цвекло. При всякакви планирани бъдещи реформи трябва да се има преди тези грешки. Искам да поздравя вносителя за чудесното встъпително слово и се надявам, че много внимателно сте го изслушвали всички. Благодаря ви, госпожо председател. Дебрун. Госпожа Дебрун. Искам да добавя само едно нещо към това, което вече бе казано. Като човек, който настояваше на времето производството да се преструктурира, а не да се закрива, си спомням, а, че единствената информация, която получихме тогава, а, че, е, че единственият вариант е да се закрие производствената мощност и да се осигури обещетение за закриването на производството. Сега, дали а, този вариант е избран от а, собственика на квотата, не знам. Може би главна дирекция селско стопанство ще ни запознае с подробностите, но това беше информацията, която получихме, много ясно си го спомням. Това беше в отговор на наше запитване. Ако бяхме избрали другия вариант, разбира се, е, щеше да се наложи много ясно да се е, оцени въздействието на околната среда, но трябва да кажа, че отказаното от вносителя и е, другите ирландски колеги е, е, виждам сега, че решението не е ясно на какво е било е, основано. Та, искам сега да чуя от комисията, те смятат ли, е, че са разполагали с правилна и точна информация тогава? и ако може по-обстойно да ни е, запознаят с начина по който са взели тогава решението си. Благодаря. Ja, vielleicht ganz kurz als Ergänzung oder äh, das Problem, was wir jetzt natürlich haben, wenn wir. Да, благодаря. Проблема, пред който сме проблема, пред който сме изправени е как да помогнем в разрешаването на ежедневните проблеми на засегнатите от закри... закриването. По-добре е да мислим за бъдещето, вместо да се вайкаме за вече случилото се. И затова сега искам да, за... да защитя до известна степен позицията на Еврокомисията. От 7 години съм евродепутат и от 7 години съм против квотите, защото смятам, че съществува проблем с тяхното прилагане, особено в днешните обстоятелства. Тя вече не е разрешение, тази политика на квотите, а е по-скоро препятствие на времето имаше своя резон, на времето, когато се субсидираше местното производство и на времето бе успешна. Сега обаче продукцията е, рязко спадна и изведнъж захарното производство страда и на всичкото отгоре страдат и потребителите, просто защото няма достатъчно произведена захар. Дефицит се поражда. Затова ОПС трябва да бъде привлечена под общия знаменател на обсъжданията на тази петиция, за да видим как бихме могли да впишем това, което тук обсъждаме и тук ни вълнува в реформата на обща сълскостопанска политика. Разбира се, че има обща европейска политика, но всеки регион има свобода да реши с какви култури да се занимава и как след това да ги реализира на пазара. Разбира се, че съчувстваме на пострадалите от закритата фабрика, от, закритата, от закрития завод, но няма защо да го обсъждаме повече. По-добре е да погледнем напред и да видим как бихме могли да намерим разрешение в новата съскостопанска политика. Комисията определено умно постъпва, когато казва, че не бива да се определя къде, какво производство трябва да бъде закрито или открито. Всеки един субсидиарно взема това решение. И в нашия конкретен случай тази производствена мощност е решила да затвори врати. И това решение е било взето от нейната управа, от нейния собственик като член на Комисията по селско стопанство мога да кажа, че няма как да поправим случилото се, но можем да намерим едно справедливо решение за бъдещето, за да може всеки производител да произвежда това, от което той и регионът му биха извлекли най-добра облага. Благодаря. Благодаря. Думата има жалбоподавателят отново. Благодаря, госпожо председател. Много въпроси бяха поставени. Някои са коректни, други са погрешни изцяло. Не искам да обиждам когато и да било, когато кажа, че някои от въпросите бяха некоректни. Цялата захарна реформа беше прибързано реализирана. Ако искате доказателства за това, такива има множество. Бяха предложени четири възможности, което означава да се а, плати нещо като такса за срок от 4 години. Пълно преминаване към производство на етанол беше втория вариант, което беше доста недобре обмислено, защото не може да се оправдае економическо преминаване към производство на етанол сега. Може би, освен ако петрола не стигне цена 150 долара на варел. Другото беше частично преминаване към производство на биогорива. Има сигурно хора, които са по-добре запознати с производството на захар. Има първи, втори и трети етап. В третия етап са необходими доста операции по рафинирането на захарта. Тогава на този етап вместо, вместо рафинирането се използва суровината за производство на етанол, това ще бъде по-ефтино и по-економически изгодно. И последния вариант беше да се предложи компенсация. Аз се връщам към това, което беше казано и бих е, го отстоявал за вечни времена. А именно, че не можете, включително Европейската комисия, не може да делегирате отговорността, може да делегирате само правомощия. А това беше общоевропейска програма, всички страни трябваше да се включат в нея. Протоколите, които изготви комисията, казаха малко и много на държавите, ето това са правилата, реализирайте ги и се върнете и не докладвайте какво сте направили. Но нещата на практика не станаха така, особено в случая с Ирландия. Защото имаме така наречения келтски тигър. Това не е ваша вина. Сега този тигър е мъртъв. Нито имаме келтския тигър, нито имаме захарна индустрия. Хората в захарното производство, които искаха да се спре производството, го направиха, за да могат да освободят възможности, да превърнат нещата в пари. Това беше погрешно и не трябваше да бъде допуснато. И основата на всичко това е следното. Ако Европейския съюз поеме да регулира чрез квоти, тук съм съгласен с колегата от Германия, че това не е желателно, но ако решат да регулират чрез квоти, тогава основата, на която се определят квотите, трябва да са смислени и да се елиминира ирландската продук... продукция. Нямаше смисъл, защото сега вноса е по-скъп. Затова, тъй като нещата бяха осъществени прибързано, трябва да се възстанови предишното положение. Това е моят аргумент. Господин Кели има предложение, но нямаме достатъчно време. Бъдете кратък. Да, благодаря, ще бъда кратък. Най-напред искам да благодаря за това, че дадохте възможност на господин Навратил тази вечер да представи петицията. Искам да благодаря и на колегите, които се изказаха. Аз съм напълно съгласен, че трябва да се води диска... дискусия за бъдещето на захарната индустрия в Европа, тъй като, както се оказа, вместо да имаме излишък, имаме дефицит собствено производство на захар. Трябва да внасяме. Очевидно, Ирландия е страна, която може да произвежда по ефтин начин захар, да използва страничните продукти. Тук не става дума само за собствениците на фабриките, става дума за цялата община, за хората, за местните хора. Надявам се да отворим вратата, за да се помогне да се коригира направеното и да се преразгледа решението, което може би не беше натрапено или беше погрешно взето. Благодаря ви. Председателката, благодаря много. В е, резюме по тази петиция моето е, разбиране е, че има консенсус и че всички сме съгласни, че тази петиция може да бъде закрита. защото е приключило всичко по въпроса, но темата ще остане отворена и ние можем да поискаме от Комисията по селско стопанство, която е водеща, да разгледа този въпрос в един по-широк контекст. Госпожа Алкен. Каквато и да е позицията ви по етанола и производството на захар, това е ирландски въпрос изцяло. За нас е трудно да обещаваме, че можем да направим каквото и да било в бъдеще, защото това не е свързано с европейското законодателство или правила. Това е изцяло ирландски въпрос. Няма нужда да продължаваме този дебат. Защото създаваме погрешни очаквания у хората. Господин Яр има думата. Аз считам, че председателката е права, че Комисията по селско стопанство трябва да разгледа въпроса за организирането на пазара на захар в резултат от реформата на производството на захар. Както казах, проблемът е, че преди реформата имахме свръхпроизводство на захар, ниски цени на световния пазар, но ситуацията междувременно изцяло се промени. И сега има много високи цени на световните пазари и ниско вътрешно производство. Това създава проблеми на сладкарската индустрия. Но тази фабрика, за която говорим, вече е закрита, но трябва да мислим за бъдещето и трябва да обсъдим въпроса за организирането на пазара на захар и Комисията по селско стопанство трябва да се занимае с въпроса. Съгласен съм с казаното от председателката. Председателката господин Кели. Честно казано, аз също считам, че това е национален въпрос, където нещата бяха погрешно решени и трябва да има обща дискусия. Има голяма възможност основният въпрос да опре до това, че не могат да се вземат решения на погрешни данни, както показа и решението на Сметната палата. Затова въпросът трябва да се разгледа отделно в цялостния контекст. Трябва да оставим този конкретен аспект отворен. Благодаря. Господин Кели, що се отнася до справедливостта. Ние не сме органът, който може да налага някакви правни норми. Знаем какво се е случило и се опитваме да използваме възможностите ни за посредничество чрез изпращане на писмо до ирландските власти да се информират обществеността в по-широка степен по този въпрос, но тази петиция трябва да бъде е, затворена. Темата, която е поставена в нея, може да се прехвърли към Комисията по селското стопанство по съображенията, които вече изложихме. Ще изпратим писмо на ирландските власти и ще се опитаме те да са наясно за това какво точно се случва, какво се е случило. Основната тема сега трябва да бъде прехвърлена към колегите от Комисията по селско стопанство. Съгласен ли сте? Добре. Господин Навратил. Само накратко да отговоря. Обърнах се към KPNG за консултация и старшите партньори всъщност ми отговориха на въпроса. Те се запознаха с преписката на Спетната палата и казват следното. Това показва ужасяваща некомпетентност. Председателката прекъсва оратора. Разбрах ви. Добре. Ние не сме правоприлагащ орган. Не ние изпълняваме решенията. Ние сме институция, към която се отнасят гражданите. Ние можем да сезираме ирландските органи, да подчертаем какви решения са взети, какви констатации са направени, но ние нямаме правомощия на пряко действие спрямо компетентните ирландски органи няма да изпускаме от поглед развитието на този въпрос, защото като изпратим писмо до ирландското правителство, ние ще ги запознаеме с нашите констатации и ще следим а, тяхната реакция. Но ние не разполагаме с инструменти пряко да въздействаме върху действията и решението на ирландското правителство. Следващата и последната точка за днес е проучвателната мисия, проведена в България. Не забравяйте, че осма точка не можем да я разгледаме, понеже ги няма вносителите. И така преминаваме към 11-та точка. Давам думата на госпожа Алкен. Благодаря. А, искам да попитам дали... Тук що ме питаха всъщност дали можем да го отложим за утре и аз се съгласих. Но накратко да а, кажа какво исках да говоря по този въпрос. Написали сме доклад, от който става а, съвсем ясно какво сме вършили на тази мисия. Председателката призовава за ред и тишина в залата. Okay, <coughs> but I will, uh, uh, uh, the report, uh, the draft report as I have received it from the secretariat is... Uh, Проектът доклада в вида, в който го получих от секретарията, е чудесно написан. Благодаря на всички. Бих искал на места да се засили формулировката, защото се сблъскахме с положения, които трябва да бъдат изведени по, на по-предно място. Няколко пъти стана да се е, срещаме с протестиращи, с демонстрации. Имаше демонстрации е, организирани пред нас и заради нас. Е, срещахме се с строителни предприемачи, както и с представители на компетентните органи. Подобно нещо се е случвало и когато комисията е ходила на посещение в България. А, нещо, което е много сериозно, е случващото се в е, планина Рила и по въпросите на Натура 2000. Искам да благодаря на участниците и на неофициалните а, делегати, представителите от България, които дадоха съществен принос за разписването на доклада. Съжалявам, че не успях по-рано да внеса доклада, понеже в Дания, в Дания се провеждат избори и много неща ми се струпаха но се надявам да ме извините и е, да сте склонни да продължим и нататък съвместната си работа по това въпрос. Мисля, че визитата беше особено ползотворна и трябва да подчертаем някои сериозни моменти. Това, което мога да кажа за доклада, който получиха, е, че е много хубав. Председателката. Благодаря, госпожо Алкен. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Бустинаро. Да, благодаря. Искам да благодаря на колегата госпожа Алкен. Действително, докладът отразява констатациите ни по време на посещението в България. Искам да благодаря и на български българските си колеги, най-вече госпожа Неделчева, за това, че се присъединиха към мисията и ни съпътстваха неотклонно през цялото пътуване из България. Съгласен съм с госпожа Алкън, че някои събития, като демонстрации, спонтанно, но добре организирани в подкрепа на проектите, трябва да се избягват в бъдеще на всяка цена, независимо от ситуацията, защото това прилича на старата съветска епоха. Това не бива да се повтаря. Второ, искам да подчертая, че при срещата с министъра на околната среда достигнахме до положителни разговори и е, резултати. Но изпълнението на това, което тя начерта като политика и законодателство на местно равнище, остава много слабо. Съществува своего рода вакуум между националното, централното равнище и местното равнище. Между двете нива става какво ли не всякакви неща, които имат много лошо въздействие върху околната среда, върху прилагането на европейското и националното законодателство. В момента изпитвам нещо като дежавю във връзка с петиции, които утре ще разискваме от а, Румъния. Трето. Мисля, че е много важно за а, комисията по петициите и Европейската комисия също трябва внимателно да се вгледа в това. Много малко и ненадежна информация получихме от Европейската комисия. Важно е внимателно да се следят промените в България по три казуса. Проекта Суходол, депото за отпадъци. Проектът в момента е в процес на изпълнение, но е много важно да се види първо как се изпълнява този проект – как местната общност участва в диалог с компетентните органи, защото това е един проект, който а, трябва да бъде от полза и за двете страни. И за местните хора, и за а, гражданите от столицата и общината. Нещо много важно за планина Рила а, също. Разговаряхме с различни събеседници, които ни уверяваха, че всичко се изпълнява добросъвестно. А, това беше с представителите на администрацията. Но когато отидохме на място в планината, ни казваха точно обратното. Те, е, искам а, да призова служителите на комисията от време на време да се излизат от кабинетите и а, да ходят да проверяват какво се е, случва на място по деликатните въпроси, които се разискват а, в комисията по петициите. ние получаваме петиции от над 100 хиляди вносители и е, не можем несериозно да се отнасяме към това. Защото в противен случай ще продължаваме да получаваме подписки от София, от а, е, къде ли не из Европа, но действителността няма да се промести. Искам да благодаря и на колегата Йос, Йотова, която също беше а, е, неофициален член на делегацията, за нейния принос а, е, в това да се запознаем с общественото мнение по екологичните въпроси. И а, нека също да подчертая значимостта на а, казуса Суходол за българския народ и за българските компетентни органи. Още веднъж ви благодаря а, за, а, и благодаря на Маргарет Алкен за балансирания доклад, който е, е изготвил. Госпожа Неделчева има думата. Thank you. I'd like to... Uh, Мирам доклада за изчерпателен и в по-голямата си част е, много ясно, е, много ясно базираш се върху обективни факти, такива каквито ги видяхме на терен. Благодаря на всички колеги, с които заедно успяхме да отидем и да се срещнем с петиционерите. Ще направя две технически оточнения и ще, реагира, и ще дам два свои коментара относно препоръките. Първите две оточнения Когато говорим за петициите относно Рила, бих, би ми се искало да уточним, че броят туристи, използващи лифта, достига 3000 души на ден единствено и само през месец август. Взети са мерки за ограничаване достъпът на коли, както и на други моторни средства. Това е много малко допълнение, но то допринася за точността на информацията, защото е свързано и с туристическия сезон. Относно препоръката, която е направена в доклада за това комисията да предоставя напътствия за националните и регионалните власти за това как се управлява процеса на големи инфраструктурни проекти, бих искала да отбележа, че подобни ръководства вече съществуват и те се прилагат. Но основното ми послание е концентрирано върху две препоръки, които намирам за изключително важни и искам да благодаря на госпожа Окен за тяхната формулировка. Вярвам, че разковничето и решението на всички петиции се крие именно в диалога между властите и петиционерите. Но усилията трябва да бъдат направени от двете страни. И смятам, че в, в тази връзка много ясно трябва да вземем предвид част от реалността, такава каквато я видяхме в България и от страна на местните власти често няма диалог, но от друга страна петиционерите много дълго време не са потърсили диалог с местните власти, както е казано и в диалога, може би разчитайки повече на намесата на европейското ниво. В тази връзка наистина бих искала да приветствам насоката на госпожа Окен. И за мен това е разковничето. Тази липса на диалог води до такъв тип демонстрации, които можем да видим и които всъщност могат да бъдат еднакво добре инструментализирани както от петиционерите, така и от ръководителите на проекти, така и от местните власти. Освен това, искам да реагирам и на още, един, още една точка. В препоръките е отбелязано да изискваме комисията да следи за развитието на определени петиции. По-скоро не би ли било по-добре посланието на нашата комисия да бъде комисията да следи за развитието на всички петиции, не само на някои определени. Нека българските граждани не остават с впечатлението, че една или друга петиция е по-важна за нас. Да, със сигурност има сюжети, които в публичното пространство могат включително да бъдат много добре инструментализирани за политически цели, но ние като комисия по петиции не бива да попадаме в този капан и ето защо ми се струва, че че една формулировка, с която ясно изразяваме волята на нашата комисия тук в Европейския парламент към Европейската комисия да следи за всички петиции, ще сложи край и на всякакви такива съмнения и възможности за използване на сюжета във вътрешнополитически план. Още веднъж приветствам това, че комисията ни винаги е успявала да, да, се, да, да остане над всички тези възможни а, аргументи, които биха могли да бъдат инструментализирани във всяка една една от нашите страни и искам да благодаря сърдечно на всички членове на делегацията за професионализма и за много добре свършената работа. За мен беше истинско удоволствие. Благодаря ви. на колега uh, Колегата Алкен. Благодаря на колегите. Искам да ви помоля да предложите изменения. И считам, че трябва да продължим с петициите. Нещо, което установих на по-късен етап, например. Когато разгледахме вятърната, вятърния парк, аз останах с впечатлението, че едно от посолствата, може би дори датското, е лобирало от името на индустрията, за да накара властите да променят а, а, ползването на този регион. Това е информация, която получих по-късно. Може би има такива случаи в много страни, когато нашите посолства могат да, да, да лобират Едно е да се отварят вратите за нови индустрии, но когато те лобират и когато това нарушава ситуацията в страната, в Польша, например, имаше също намеса на датското, на британското, на германското, на френските посолство. Трябва добре да си даваме сметка какво се случва. Установих, че има такива случаи в България. Разбира се, това не може да се включи в доклада за тази година, но трябва да разглеждаме тези проблеми и трябва да видим в колко случаи посолствата са използвани а, като платени инструменти на индустрията. Да, за това става дума. Моля да представите изменения, защото ситуацията е малко по-сложна, отколкото това, което се видя, в, което е отразено в доклада за тази година. Благодаря, госпожа Алкен. Измененията могат да бъдат представени. Ще определим срок, в който това да стане. Съгласна съм с коментарите на госпожа Неделчева, както и с казаното от господин Буштинаро. Ние искаме нашата комисия да играе реална роля, да бъде справедлива, да не се ангажира с една или друга от страните по спора. Никъде не трябва да отиваме, за да се занимаем с документацията, а по-скоро да разберем какво е истинското положение на място, така както е представено от петиционерите. И така, приключваме с заседанието на комисията за днес и продължаваме с заседание на координаторите при закрити врата.